Buongiorno a tutti. Добър ден на всички. L'ordine del giorno. Дневният е, ред е в документите пред вас, колеги. Ако няма възражения или бележки, то тогава може да бъде считан за прият без промени. Днес имаме превод на всички езици на нашите членове е, и на комисията МВ, на комисията и три Членовете имам предвид е, добре дошли на всички членове на двете парламентарни комисии, които работят заедно днес, за да изготвят този изключително важен доклад. Е, много се радвам, че имаме отлично сътрудничество между колегите, които се занимават с разработването на този доклад и е, организацията на нашата работа. По-специално, е, що се отнася до е, колегата Гроте, с който аз работя и с докладчиците. Съвместните заседания винаги, както знаете, се председателстват от двамата председатели на съответните комисии и за по-добра работа на комисиите, се редуваме. Едно заседание се председателства от един от двамата председатели. Предишното беше председателство от господин Гроте, днес председателствам аз и така нататък. Преди да започнем работа и да дам думата на колегите по точките от дневния ред. Предлагам също така да одобрим протокола от 26 септември. Това също може да бъде намерено във вашите документи. Ако нямате никакви бележки, можем да го считаме за прият. Сега давам думата на колегата Гроте, ако иска нещо да каже, преди да започнем работа. Благодаря ви, колега Гроте. Благодаря, госпожо председател. Наистина доста добре работихме последния път. Е, продължаваме по същия начин. В смисъл, че посредством компромиси работата на парламента продължава за постигане на съгласие. Много е важно първата половина на 2014 година е, институцията, която има ясна позиция е, да бъде Европейския парламент. Като институция ще бъдем пред очите на хората и точно преди изборите трябва да бъдем много дисциплинирани. Мисля, че точно това показваме, че сме отличен екип и наистина човек лесно свиква с такъв тип работа. Благодаря ви, господин председателю. Започваме работа. Както знаете, имаме два часа за дебат е организиран така, по 10 минути на всеки един от докладчиците. Те са двама, след това по 5 минути на докладчиците в сянка и след това по 2 минути за всички останали, които искат да се изкажат. И те започват да се записват, доколкото виждам. И така, давам думата на Анделво от Енви за 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, вие всички сте се запознали с проекто текста, който господин Шимански е договорил на силата на член 51. Става дума за компромисен текст, който трябва да получим измененията до 12. Опитваме се да отговорим на пет основни предизвикателства. Първо, как е, да постигнем ефикасно нашата е, цел да намалим емисиите на въглероден диоксид. Второ, как да се възползваме от възможностите е, за създаване на работни места в този смисъл и да не се изнасят работни места от Европа. Трето, как да отговорим на климатичните е, проблеми, които спешно се налагат, и да развиваме конкурентоспособността си и как да намалим е, зависимостта си от е, вноса на енергийни носители. Как да се работи за развиване на възобновяемите ресурси и енергийната независимост. И как да помогнем на марките и средни предприятия и нашите граждани да се постигне по-голяма конкурентна способност на нашите стоки на световния пазар. Като разбира се, трябва да се търси и минимални разходи в тази смисъл. Преди е, публикуването на Бялата книга през януари, Бялата книга от комисията, нашия парламент трябва да излезе с една ясна позиция. Но преди това ние трябва да, да изготвим една точка, достатъч, точна, ясна и обективна а, позиция за това, как и какъв модел може да се приеме за постигане на тези цели. Пакета за климата, вече говорихме по този въпрос, отнасяше за националните политики за субсидии, за възобновяеми енергии които доведоха до огромни инвестиции в някои страни в тези енергии, без да, това да доведе до по-голяма ефективност по отношение на разходите и съответно на цените. И а, тази възобновяеми източници продължават да бъдат а, субсидирани, което изкривява пазара. Така се случва примерно в моята страна. А, примерно това е, пречи на търговията с газ и използването на газ, който не е най-големия замърсител, разбира се, замърсява повече. Тоест тези е, субсидии е, ни карат някой от нас да настояваме да се възприеме известна степен на е, неутралност спрямо енергоносителите. Не може само да поддържаме възобновяемите енергии, и да следваме целите, е, защото, просто защото има определени полити, национални политики. Те не винаги дават съответните резултати. Трябва да има и по-голяма последователност, трябва да има съчетаване на усилията за извеждане на определени енергоносители и трябва да се мисли какво да се прави с е, намаляване на зависимостта от изкопаеми горива е, за мен има три основни цели, вие ги знаете. Намаляване на емисиите и останалите, които са свързани с трите цели, като ние трябва да направим оценка и съответно да сме наясно е, за взаимодействието между фактора е енергийна ефективност и възобновяеми енергии. Енергийната ефективност е, е мярка, която до момента е била подценявана. И в момента трябва абсолютно да сложим акцент върху тази мярка в новия пакет за енергия и климат. Ця, всички въпроси на енергийната сигурност до този момент мога да кажа, че бяха просто пренебрегвани и е, в никакъв случай нямаше достатъчно сътрудничество между страните членки, дори и по отношение на обмена на информация. И е, сега, какво трябва да застъпваме за 2013 и нататък? Индустрията, инвеститорите очакват едни надежни, е, стабилни отговори, дългосрочни не е, импулсивни промени, е, защото липсата на сигурност в Европа продължава. Е, непрекъснатите промени в е, законодателството ги държат в напрежение. Би следвало да изберем нещата, които функционират и да застанем за тях. Основните моменти, които работят и проблемите са е, възобновяема енергия и е, енергийна е, ефективност. Много голям, 30% е целта за постигане на възобновяема енергия. Всички усилия в това отношение – създават а, хиляди работни места. Комисията след, а, смята, че ние можем да постигнем дори една, а, една по-висока цифра. Ние трябва да имаме три а, обвързващи цели, добре, но трябва да а, изчистиме системата. Е, енергийна въз, е, ефективност, възобновяема енергия, намаляване на емисиите. Това са трите цели, но трябва да видим кое работи, за да може да се създава економическа ефективност и работни места. Е, ретамбилността, конкурентоспособността. Това са съображения, които трябва да са застъпени в енергийната ни политика като основни критерии точно толкова важни, колкото и екологичните критерии. И трябва да има ясно дефинирани критерии, за да, е, които да ръководят нашите, нашия избор, когато действаме. По отношение на намаляването на парниковите газове, добре, нека да се работи за възобновяеми енергии. Някои страни са раз, работили капацитета си в това отношение много бързо, но в края на кращата възобновяемите енергии са само един част, една част от решението за определяне на енергопотреблението на е, определена страна. Енергийната ефективност, тя трябва абсолютно да се включи като краъгълен камък в енергийната политика. От 2001 година всъщност постиженията в това отношение са се отруили. Евро 94% от петрола в Европейският съюз внася, както и много други горива, така че ние трябва абсолютно да мислиме за това как може да се економисва енергия. Енергийната ефективност в това отношение е изключително важна. Хиляда теца могат да бъдат е, елиминирани с е, застъпената цел от комисията за енергийна ефективност. Изключително е важно също да има обмен на информация между страните членки, както на ниво Европейски съюз, така и на национално ниво. Е, примерно Бенелюкс, Германия, Франция 2007 са създали един латерален портал на, за енергия, т.е. създават възможност за сътрудничество между всички действащи лица в този отрасъл, като по този начин се създава действително един реален локален пазар. И защо да не се възползваме от подобни инициативи, за да ги разширим, за да търсиме подобрение на връзките между страните членки, което разбира се не бива да ни спира да търсим една по-голяма сигурност и усилия за страните членки да обменят информация, да търсят сътрудничество в определяне на стратегията си. И за схемата за търговия с емисии, аз съм убедена, че в бъдеще е, трябва да избягваме еднократни, спонтанни инициативи, а да действаме по-структурирано. Трябва да се намаляват е, емисиите, но трябва да има и система на корекции, която да отчита економическия контекст и да търси по-голяма енергийна ефективност. Има, разбира се, и други теми, които се засягат реклама, но за сега ще приключа. Примерно не сме говорили с нивото на амбиции на целите. Аз не, не го направих. Знам, че голяма е битката за цифрите. Всеки път се борим за това. Но това, което искам да кажа, става дума за проценти, но тези проценти не засенчват необходимостта че ние по принцип трябва да обмислиме доколко амбициозни следва да бъдем и че тази ни амбиция трябва да бъде един приоритет. Колега Дълво. Благодаря на колегата Дълво. Давам думата на колегата Шимански. Дякую бардзо. Мисля... Благодаря, госпожо председател. Виждаме доста добре как се очертават нещата след е, изказването на госпожа Дълво. С нея ние изразяваме същите тревоги и двамата искаме да се премине към нисковъглеродна економика по економически ефективен начин. Не бихме искали да обременяваме финансовото положение на економическите субекти. Ние трябва да защитим всички економически отрасли. Грижения също и за енергийната сигурност и искаме да се намали зависимостта ни от вноса на енергия. Бихме искали да, е, имат, да има и разумни цени. Това е свързано с конкурентоспособността на економиката и тези цени трябва да бъдат намалени. Следва да се види как това може да стане. Преминаването към ниско въглеродна економика няма да се случи без сериозна дискусия и анализ на, на сегашната политика. И трябва да си поставим следния въпрос. Дали е економически изгодно а, едни и същи компании три пъти да бъдат задължавани да правят едно и също нещо? Що се отнася до създаването на работни места, лесно е да се говори е, за това с синдикатите и с е, обществеността, че е, ще се създадат зелени работни места, но виждаме, че дори и най-големите оптимисти, дори най-добрите прогнози за зелени работни места не надвишават 3-4 милиона. Енергоемката економика от своя страна осигурява работа на 20 милиона души и те не са равномерно разпределени между отделните отрасли. 10% от а, а, старите държави членки и по-висок процент за новите 10 държави членки. За това виждаме, че е, няма достатъчна готовност на страните да преминат към нисковъглеродна економика. Искаме да намалим е, зависимостта си от е, вноса, но същевременно не разполагаме с достатъчни възобновяеми източници. В Европа сме ограничени в това отношение. Освен това няма достатъчно развит пазар на неконвенционални енергоисточници. Което означава, че в определен момент ще плащаме, може би по-малко, на партньорите ни в страните от Персийския залив. Може би те ще намалят цените се за нас. По-низките цени на енергията има връзка с редица политики. Ако искаме да спрем погрешната тенденция, която сега създава проблеми в економиката, трябва да се фокусираме върху климатичната политика, за да отчетем ситуацията в, поли... в економиката, не само тук в Европа, но и в света. Ние трябва да помислим какви са тежестите на страни като Бразилия, Китай и Съединените щати поемат, защото ми се струва, че рано или късно ние ще бъдем вързани с тези страни чрез споразумение за свободна търговия. Затова трябва да мислим в глобален цялостен мащаб как да подходим. Нашия дял на световните емисии е доста незначителен и вероятно ще намалее още повече. Считам, че трябва да се откажем от тази мечта, че едностранните действия на Европейския съюз ще променят целия свят. Не. Проблема с промените в климата е световен проблем. Трябва да дадем а, пример. Ние говорим за това от самото начало, когато изготвихме политиката ни. Надявахме се, че успехът на климатичната политика на Европейският политик, съюз ще накара и другите да последват нашия пример, но виждаме днес, че е ясно, че никой не се опитва да следва нашия пример. Именно поради това никой в момента не е доволен от статуквото, тъй като тази политика не отговори на очакванията на никого поради което трябва да бъде основно променена. Ние се нуждаем от а, стабилни правила. Към момента няма такива за инвеститорите в Европа. Не говорим само за климатичната политика като виновник а, за това, но има и други политики, които доведоха до това инвеститорите да се въздържат от инвестиране в енергийния сектор, тъй като правилата се променят внезапно и инвеститорите не знаят как ще се променят цените, дали ще бъде економически изгодно да е, инвестират в енергийни проекти или не. В миналото имаше доста лоши примери с опити да се променят правилата по средата на играта, както беше с схемата за търговия с емисии. Лошо е да се предоставят обществени средства първо за възобновяеми източници за страните, които не разполагат със средства в времена на криза, за да променят изведнъж своята политика те вече са притиснати до стената и това е лошо за инвеститорите, защото инвеститорите са се доверили на Европейския съюз, инвестирали се в европейски а, е, енергиен сектор и изведнъж се променят а, правилата за тях. Зная, че климатичната политика не е тази, която е единствената виновна, но Цените на енергията в Европа са доста високи и трябва да се реши този проблем, тъй като тези цени са непоносими и за обикновените потребители, както и за промишлеността. Ние работим за споразумения за свободна търговия с Канада, Япония, Южна Корея и други и тези непропорционално високи цени са неприемливи, защото нашата економика ще плати твърде скъпо и ще бъде изложена на световната конкуренция в голяма степен. И това ще се случи рано или късно. Трябва да имаме стратегическа цел за възстановяване на баланса между различните цели в климатичната ни политика за устойчивост, за конкурентоспособност е, и третата цел за мен е свързана пряко с сигурността на енергийните доставки. Това означава, че ние трябва да действаме по-предпазливо, що се отнася до преструктуриране на енергоемките отрасли. Основната ни цел трябва да се намали цените на енергоносителите, особено в контекста на международната търговия. И ние трябва да използваме целият потенциал, с който разполага единния пазар. Необходимо е да имаме единен енергиен пазар, защото това е огромен потенциал за конкурентоспособността, конкуренцията винаги води до промена в цените. Не става дума само за доброто прилагане на законите. Аз няма да навлизам в детайли, защото законовите разпоредби все още не се прилагат пълна степен от държавите членки, но ние трябва да се фокусираме върху развитието на инфраструктурата, върху възобновяемите енергоисточници, както и върху други източници на енергия. Ние трябва да се фокусираме върху енергийния потенциал на Европа. Той е висок, е, но не е равномерно разпределен. И на последно място, но не е по значение, потенциалът на държавите членки е доста различен, що се отнася до географското им разположение, климата им, търговията им, геополитическото им положение, така че ние сме много различни. Ние е, живеем в един много разнороден континент и трябва да отчитаме това разнообразие, когато вземаме решение за това, кой ще поеме каква тежест и защо трябва да променяме климатичната ни политика. Не говорим само за БВП, това е най-добрият, най-често използвания фактор на всеки политик, но ние трябва да мислим за емисиите на CO2 на глава от населението, трябва да си даваме сметка за постиженията на всяка страна, започвайки от 1990 година в областта на климатичната политика, трябва да видим също какъв е потенциала да бъдат мобилизирани енергии възобновяеми енергийни източници на всеки пазар, във всяка държава трябва да мислим за енергийната ефективност. Целите са най-важни, тъй като те са изготвени в заключение на нашите дискусии по политиката ни в областта на промените в климата. Читам, че трите основни цели, които сме си поставили, са най-важните. Първо, економически изгодна, нисно въглеродна економика, но има липса на кохерентност в политиката. Някои държави имат потенциал за възобновяеми енергийни източници, други нямат такива. Някои са преминали към нисковъглеродни отрасли, други не. Някои разполагат с потенциал за енергийна ефективност, други не разполагат с такъв потенциал. И това следва да бъде отразено в новия климатичен пакет, пакет тъй като иначе ще запазим статуквото и ще повторим стари грешки и никой в света няма да последва нашия пример. Първо, намаляването на емисии, емисиите като цел – трябва да се реализира чрез прилагането на принципа на равномерно разпределение на тежестта и трябва да се обвърже с това, по което сме се договорили в международен план. Трябва да има по-добро разпределение. Благодаря, господин Шимански. Давам думата на нашия председател, господин Гроте. Да, защото имаме посетители, исках да го обявя. Ако погледнете, ще видите, че това са колеги от Северен Рейн, Вестфалия. Ние сме четвъртата економика в Европейския съюз. Ако погледнете синьото небе на реката Рур, ще видите, че много добре съчетаваме промишлената политика с екологичната политика. Много се радвам, че имаме посетители от този регион. И то сте тук в един прекрасен ден в Европейския парламент. Става дума за целите 2030 година. Господин Отки също е тук, който е ръководител на делегация. Bene, come avete visto, benvenuti da... Добре, добре дошли от всички ни. Сега дебатът Давам думата на докладците в сянка. Започваме с Видел Куадрас от името на НП. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, Херберт Ройл не може да бъде днес тук, така че ще говоря вместо него. Ще се опитам да поясня позицията на политическата ни група, НП. за рамката до 2020 година. Ще се съсредоча върху най-спорните теми, а това са целите за 2030 година. Напълно сме съгласни с Европейската комисия, че трябва да извлечем полуки от а, опита си, от рамката 2020 година въздействието върху енергийната политика на същите. Заключението, което може да бъде направено е, че целите 2020 година са съсредоточили върху политика прекалено много, което е, е в ущърп на енергийната политика. Имаше ясно подчинение на енергийната политика под климатичната и трябва да върнем новесното положение в политиките, като вземем предвид следното. Имаме економическа криза, от дълга економическа криза, която ограничава бюджетите на държавите членки. След това Цените на енергията в Европейския съюз са сред най-високите в развиващите се страни. Евростар твърди, че цените на електричеството са се повишили 14% за частните домакинства между 2010 и 2012 година и над 12% за промишлеността в Съюза. И още нещо, Прогнозите на Международната агенция по енергетика казват, че цените на енергетиката ще продължат да се увеличават в Европа. На трето място Европа представлява само 11% от глобалните емисии и този дял спада. Това съчетано с липсата на амбиции на нашите международни партньори и основни а, конкуренти а, означава, че Всичките ни усилия отиват в постигане на едно намаляване, което в глобален план е незначимо. Може би дори няма да постигнем намаление или много малко намаление ще постигнем на емисиите. Това, което спестяваме е по-малко от емисиите, произведени от изнесени дейности. И последната капка е, че всъщност жертваме индустрията си по този си път. Имайки преди всичко това, става съвсем ясно, че трябва да се постигне равновесие между екологичната устойчивост и конкурентоспособността. В този смисъл трябва да ревизираме целите за 2020 година и да не повтаряме същите грешки, които вече сме направили. Що се отнася до целите за ВИ? Нямаме нищо против ВИ, разбира се, но за момента въздействието върху цените на енергетиките поради субсидиите, които трябва да бъдат получени, е наистина бедствен в някои държави членки. Трябва сериозно да се замислим за това да имаме отново обвързващи ВИ цели. Не казвам да се откажем от ВИ. Не. Нашите фондове за научно развитие трябва да се насочат към ВИ, за да се стигне до един зрял етап, който да направи ВИ конкурентни и ние не можем да приемаме е, мерки, които да е, накърняват инвестиции, които вече са направени. Не може обаче сляпо да подкрепяме енергийни източници, които не са конкурентно способни и които чието негативно въздействие върху системата не е добре оценено. Добре е да има общи цели за намаляване на CO2, да имаме по-чисти енергийни източници, но да не поставяме фокус единствено и само върху ВИ. Освен това, можем да обсъдим дали е възможно да има подцел за енергийна ефективност. Тя ще ни помогне да намалим емисиите си и което ще доведе до спестяване в средносрочен план. По този начин а, ние ще обърнем а, течението на нещата и ще поправим грешката в рамката за 2020 година, където целите за ВИ бяха обвързващи, а другите бяха само указателни. И накрая, госпожо председател, искам да кажа, че Енергийната политика и климатичната политика са тясно свързани, но не са едно и също нещо. Нека да продължаваме да намаляваме емисиите, но правейки го, нека да не се спъваме сами себе си. Благодаря. Благодаря, давам думата на колегата Улфскок. Е, е. <clears throat> е- Благодаря. Ще започна като благодаря на докладчиците за работата им, но времето ни притиска. Европейският парламент трябва да има ясна позиция по рамката за климатична енергийна политика. Европейската комисия заяви, че ще излезе с позиция в началото на едната година, през пролета, пък на 2014 година. Тази политика ще бъде обсъдена на заседание на съвета. Обезпокоително е, че все още има такова разминаване на позициите в Европейския парламент по основни постановки. Колегата Видал Куадрас говори за темите, по които има съгласие, но голямата част от въпросите, които той засегна, всъщност са въпроси, по които съгласие няма. Смятам, че основата на този текст, изготвен от докладчиците, е доста странна. Те започват от презумпцията, че устойчивостта в енергетиката и климата е нещо, което заплашва конкурентоспособността. Аз съм от една високо индустриализирана част на Северна Европа и аз съм индустриали... извинете, индустриалист, ако мога така да кажа, но на 100% бих искала да защитя и околната среда. За мен конкурентоспособността означава устойчивост и на енергетиката, и на климата и околната среда. Това е нов вид конкуренция, която може да се забележи и в други части на света. Така можем да победим конкурентите си. Не може чисто и просто да се отдръпнем и да продължим с неразвиване на системи, които ще засегнат индустриалните емисии. Настоящата политика е успешна по отношение на климата. Имам предвид, да използваме все повече веи и не би трябвало да прекъсваме този поток. Заради една финансова криза, която няма нищо общо с климатичните изменения или устойчивостта. Затова бях малко изненадена, че докладчиците не си поставят по-амбициозни цели. Според мен е, е добре в този първи доклад да изпратим ясен сигнал за това колко е важна енергийната ефективност. Много се радвам, че такъв сигнал присъства в текста. Това обаче трябва да доведе до едно ясно предложение. Вместо това в текстът в текста, извинете, се казва да се изготви по последователен подход към енергийната ефективност в Европейския съюз. Да, точно това трябва да направим. Трябва да има по-последователен и цялостен подход на Европейския съюз. Не трябва да казваме, че това трябва да се направи, просто трябва да го направим. Трябва да даваме конкретни предложения, разбира се, зачитайки правомощията на държавите членки. Трябва обаче ясно да кажем докъде искаме да стигнем, а не да говорим с общи думи за това няма ли да е добре по принцип да се подобри нещо. Имаме нужда от цифри е, черно на бяло за новите цели целите за 2015 година, намаляването на емисието, 80-95%, те трябва да са ясни. Тези три цели трябва да бъдат ясно заложени, трябва да има съгласие по тях намаляване на емисиите, намаляване на емисиите на CO2, все повече ВИ, енергийна ефективност – Всички тези цели би трябвало да бъдат а, задължителни, иначе няма смисъл от тях. След това всяка държава членка може да реши как да ги постигне. Не трябва да налагаме детайлно на държавите членки как да постигнат тези цели, но целите трябва да бъдат ясни и да бъдат задължителни за всички. Ако не станем по-амбициозни по отношение на ВЕИ, то това ще означава, че даваме приоритет на изкопаемите горива. Просто нещата стоят така. И ако не говорим достатъчно ясно и ако позицията ни е прекалено обща, писмен или устен вид, то това означава, че другата страна ще победи, т.е. другите приоритети ще бъдат основните приоритети. Без цели за ВЕИ ще обезглавим инвестициите, които са необходими а, за ВИ. И накрая Виждам, да, казват ми и казва ми председателката да спра. Искам само да повторя, че трябва да бъдем по-конкретни. Това е нашия шанс и а, трябва да вървим напред. Думата има Брита Томсен. Синьора президенте. Well, I will start saying... Ще започна с следното. Конкурентна способността, когато председателят на комисията господин Барозо на 8 януари 2007 представи първия проект от текст за стратегията 2020, той подчерта, че съображенията за изготвянето на този документ е конкурентноспособността. Европа трябва да е водеща в зелената економика и е, с инвестиции в е, новите технологии в зелената економика е, единствено бихме могли да оцелеем. И е, е интересно да отбележим в момента, че Китай, Бразилия, Индия и много други страни е, всъщност инвестират в тази економика много повече, отколкото ние. Ангела Меркел, два месеца след Барозо, каза, че не е достатъчно да говорим само за конкурентна способност. Трябва да търсим инвестиции, съответна рамка и да изпратим ясен сигнал на предприятията, защото ако няма рамка за инвестиции, няма да има инвестиции. Сега, може би има хора тук, които смятат, че инвестициите трябва да бъдат от публични средства, но всъщност е, частния сектор е който трябва да инвестира, а когато няма съответната рамка, никой няма да направи това. Никой няма да сложи пари в е, зелената економика Второ, цените в Европа нямат нищо общо с възобновяемата енергия. Те се диктуват от е, вноса. 2010 година 350 милиарда бяха похарчени за внасяне на твърди горива, на изкопаеми горива. Това е равностойността на годишния БВП на Польша. За това са високи цените на енергията в Европа. И е, как е, бихме могли да се оттърсим от тази зависимост, от е, несигурността, от зависимостта ни от е, Путин и други подобни режими, от режимите в Близкия изток – Единствения начин е да имаме цели за постигане на енергийна ефективност. В определени европейски страни има достатъчно резултати за понижаване на енергопотреблението, а по такъв начин ще изпратиме и сигнал към предприемачите да инвестират в възобновяеми енергии и да не се притесняват за инвестициите си такъв смисъл целите в, тази, е, в това отношение трябва да бъдат и задължителни. Лига. Благодаря, колега Томсен. Давам думата на колегата Гебранди. Гербанди. Благодаря. Може ли Фиона Хол първо да се изгаже от името на либералите, защото трябва да излезе от заседанието? Да, разбира се, заповядайте. Благодаря, ви, госпожо председател, че ми давате възможност. Е, аз мога да кажа, че приветствам голяма част от коментарите, които чух днес, е, от една страна от докладчика за енергийните ефективност и второ е, за, енер... за разходосъобразността на намаляването на разхода на въглеродните емисии. Енергийната ефективност е важна, защото е, не трябва да забравяме, че в момента 60% от намалението на парниковите газове не идва от схемата за търговия с емисии, за които говорим а, е, много, а идва от, е, от останалите усилия за намаляване на емисиите. От а, гледна точка на е, економическата ефективност трябва да има Енергийна ефективност. Ние говорим много за това. Говориме за сигурност на доставките. Има съображения в този смисъл и свързани с търговския дефицит в Европа. Международната е, агенция по енергетика твърди, че основното съображение, когато искаме да намалим или да променим доставката на енергия, е енергийната ефективност. Какви са економическите съображения в този е, смисъл? Има една международна институция, която твърди, че може ефективно да се намали енергийното потребление с 40% до 2030 година. И потенциала идва от сектора и не обхванат от схемата за търговия с емисии, включително транспорта. Така че ако искаме да постигнем тази економически важна енергийна ефективност, трябва да отчетем именно тези съображения, когато разсъждаваме какво да правим след 2020. Ние слагаме определени цели за парниковите газове, но реално големите постижения могат да дойдат от сферата, не обхваната от схемата за търговия с емисии. Ние дори не сме се опитали в това отношение да действаме за намаляване на емисиите и трябва да започнем да правим именно това, да помислим как и какво можем да постигнем след 2020. Що се отнася до възобновяемите енергии, трябва да не забравяме, че имахме немалко успехи. Ще Постига, постигането на целите до 2020 е, си има своите дивиденти. Цената намалява, намаляват емисиите. Освен това, е, в е, времена на рецесия беше много удачно да се инвестира в е, подобни мерки. И е, по отношение на енерги... цените на енергията искам да разсея някои митови, които кръжат наоколо. Е, по никой начин възобновяемите енергии не са причината за увеличаване на цените. Е, причината е увеличаване на цените на изкопаемите горива. И в общото ценообразуване е, много малък е процента на цената на възобновяемите енергии, които повдигат цената. Така че трябва да има по-добре целенасочени цели и усилия, за да избягваме подобни проблеми да не се субсидира технология, която вече е достатъчно озряла и да не се създават проблеми за бъдещето. Определено трябва да размислим как да се организира субсидирането на възобновяемите енергии в бъдещето. Трето, Твърдим, че трябва да имаме собствено енергопроизводство, за това търсиме и развиването на шистовия газ. Миналата седмица аз говорих с представители на химическата индустрия и всички е, ни казват е, да не си мислим, че шистовия газ е, в Европа ще постигне ефекта, който дава дурбива на шистов газ в Америка. Това в никакъв случай не е ефтин избор и няма да бъде кой знае колко конкурентно способна цената на този газ. Въпроса за индустриалната ни политика. Трябва да мислим за възобновяемата политика от възобновяемите източници на енергия именно от гледна точка на индустриалната политика. Защото ако не го направим, водещата роля на Европа ще изчезне. Благодаря, господин Гербан, де сега имате думата. Благодаря, госпожо председател. Едно от е, няколкото е, предимства да взимаш влака в 6 часа сутринта е, че можеш да прочетеш доста вестници. И днес сутринта е, четах International New York Times, рубриката на журналиста Фридман. Искам да цитирам едно изречение от нея. Става дума за замърсяването на въздуха в Китай. Цитат какво ще се случи, ако Китай постигне всички критерии за економически успех, освен един, да не можеш да живееш там. Та, за мен е, това е дебата. Разбирам всички економически съображения, но ако е, създадем един свят, в който не можем да живеем, какъв е смисъл на всичко това? Е, това е и причината, която смятам, че Китай ще се развие много по-бързо, включително и в политиката си за е, климатичните промени, много по-бързо, отколкото очакваме. Ако е, смятате, че Томас Фридман е голям е, защитник на околната среда, мога да цитирам още нещо. Доко, така, оценки на PricewaterhouseCoopers е, които излязоха с доклад за 2013 година за индекса на нисковъглеродната економика. Първите данни са за 2008 и те е, тук става дума вече не за защитници на природната среда, а за хора, които се занимават с точни цифри. За да се поддържа растежа без да се надхвърлят 2% на затопляне, растежа трябва да е 3,5% годишно. А, тази година Pricewaterhouse анализирали а, сво, отново своите твърдения и казаха, че този 3,5% намаляване на, ене, на емисиите на въглерод не са постигнати и е, за да се постигне тази цел, това намаление трябва да е 6 до 7%. През 30, до 34 година всъщност ние ще сме изразходили всичките възможни, е, всички възможности за отделяне на въглеродни емисии за целия век. Но не става дума само за клим... климата в е, пакета от законодателство, за което говорим. Има и много, много други цели. Една от тях е да има постижими цени на и е, сигурна доставка на енергия. Е, все пак не трябва да забравяме, че количеството изкопаеми горива е много ограничено, т.е. ние не можем да базираме е, своите енергетика само на това. Изпълнителен директор на Shell мога да ви цитирам, той счита, че в Европа Шел практически няма бъдеще. Това е човека, който се изкарва парите от Шел и той смята, че Шел няма какво да прави в... А... Извинете, става дума, че шистовия газ няма бъдеще в Европа. А, във всички случаи ние ще си останем зависими от други части на света. Така че трябва да сложим огромен акцент върху възобновяемите източници. Не за друго, а най-малкото за да осигурим сигурност на доставките и нормални цени. Освен това, не следва да е, се опитваме да спрем усилието на Германия да излезе от употребата на ядрена енергетика. Смятам, че е, напротив, ние трябва да следваме техните стъпки и да работим именно в тази посока, защото не става дума само за съображения за климата. В такъв смисъл трябва да имаме и много повече е, показатели, не свързани само с климата. Някои от тях ще ни помогнат да постигнем е, климатичните ни цели, но ние трябва да мислим и примерно за цената, за това колко струва енергийната ефективност. И не само за гражданите, но и за нашата економика в бъдеще трябва да имаме цели и за економическа ефективност, и за сигурност на доставките. В края на кращата, кое постигна най-много успех? Задължителните цели за възобновяеми енергии. Аз смятам, че ние трябва да останем с тези три цели и те да бъдат задължителни. Благодаря, колегата Екхот благодаря, благодаря на докладчиците за първия вариант на техния доклад. Вижда се къде можем да постигнем съгласие, когато имаме двама различни докладчици. И това е добро начало, благодаря за което, но ми се струва, че се нуждаем от нещо повече. Ние ще ви помогнем от страна на групата на зелените да се подобри доклада някой може и да не считат, е, че това е подобрение, но за нас е. Защо обсъждаме хоризонта 2300? Господин а, Видал Квадрас каза, че трябва да се базираме на фактите. Беше извършено проучване по климата и стотици учени казват къде се намираме в това отношение – Нека да се придържаме към фактите. Искам да поставя само един въпрос. Ако четете доклада на международната група, ще видите, че става дума за кумулативните емисии. Ако минем над 1 трилион тона въглерод, ние ще надхвърлим целта от 2 градуса по цел за увеличаване на температурите. Това означава, че след 30 години ние ще надхвърлим този трилион. Затова трябва да действаме и то достатъчно скоро, за да постигнем целта 2020, преди да преминем към обсъждане на целите за 2300. Също трябва да се помислим за сигурността на инвестициите, Инвеститорите искат да знаят какво ще се случи след 2020, защото 2020 е съвсем скоро. Разбираме, разбира се, обсъждаме този въпрос и с оглед на международните преговори, защото трябва да се постигне международно споразумение и ако ние не постигнем това, което искаме до следващата година, няма да сме достатъчно силна позиция. Ние трябва да допускаме друг провал, като този в Копенхаген. Съвсем ясно се вижда, че Европа върви към целта минус 30% до 2020, вече сме под 20% и ще продължим. И говорим за минус 95% до 2050. Това е смешно. Понеделник бяха публикувани и други доклади, свързани с направените обещания, които не са изпълнени. Аз приветствам идеята да се придържаме към фактите. Ние знаем, че нивото на амбиция трябва да е 60% от 2300. Как трябва да изглежда останалата част на пакета? Искам да отправя комплименти а, към британското правителство, че те надхвърлят 40%, поне проявяват повече амбиция. Но те са също за свободни но на определени цели. Те обещават да постигнат една цел, но същевременно плащат фиксирана цена за ядрена енергия в продължение на 40 години. Крис Дейвис, научих този понеделник, прави друго обещание, свързано с улавянето и съхранението на въглерода. Все пак тук нещата опират до политически решения. Ние се нуждаем от нещо повече, от цели, свързани само с намаляване на емисиите на СО2. Аз бих наблегнал на възобновяемите енергоисточници, както и върху енергийната ефективност. Относно ВИ, хората казват, че се изопачава пазара. Това е изявление, направено от 10 от ръководителите на най-големите фирми. Има изкривяване на пазара, защото тези 10 най-влиятелни ръководители на, на предприятия не трябва да държат в своите ръце всички тези въпроси. Те трябва да са в ръцете на гражданите. Ако искаме да се премахнат субсидиите, нека да погледнем към възобновяемите източници и субсидиите за тях, върху източниците от твърди горива и субсидиите за тях. Колегата Цавела. Съгласна съм с много от нещата, казани от господин Жемански и от господин Видал Квадрас. Искам да наблегна върху още няколко въпроса и да направя няколко коментари от моя страна. Благодаря на двамата докладчици за техния за положения от тях труд. Остава да се свършат доста неща. В е, първия параграф се отправя послание, и то не само към съвета, там се посочва, че трябва да бъдем както амбициозни, така и реалистични и прагматични. През марта ние гласувахме доклада за 2050 година и чрез него отправихме ясен сигнал относно прилагането на варианта за намиране на решение, удовлетворяващи всички. В доклада за 2300 ние трябва да се фокусираме върху това, как можем да решим сегашните проблеми в вътрешния пазар на енергия. Нека да разгледаме схемата за търговия с е, емисии, както и е, да наблегнем на завършването на вътрешния енергиен пазар. Разглеждайки е, газовият и въглишния сектор, виждаме, че те са доста замърсяващи. Освен това, вече се споменаха и високите цени на изкопаемите горвия. Това е част от трудността, пред която сме изправени. Освен това, има и различни системи за субсидиране на възобновяемите енергийни източници. Много от колегите казаха да продължим така както до сега и да следваме целите, които самите държави членки си поставят. Споразумението, което беше постигнато по доклада Ройл за възобновяемите енергийни източници, в първия параграф на резолюцията се призивава Европейската комисия да определи обща европейска цел след 2300 година. Не трябва да повтаряме всичко, което сме казвали вече преди. Можем да надграждаме на базата на доклада на Ройл и трябва да използваме този доклад като основа за разговорите ни и на международно ниво. Трябва да отчитаме също и износа от САЩ на втечнен газ, тъй като това ще се отрази на нашия енергиен пазар, както и на световния пазар като цяло. Искам да благодаря на двамата докладчици за тяхната а, отвореност, за това, че търсят компромиси. Това е добре за всички докладчици в Цянка също и ще очакваме да продължим ползотворните ни резултатни дискусии. Благодаря. Приключихме с изказванията на докладците в сянка. Сега преминаваме към колегите, които са поискали думата за изказване. Започваме с колегата Лизе. Благодаря. Благодаря на докладчиците. Аз съм за тези три обвързващи цели – Групата по среда подкрепя това. Нещо, което не се каза, то е важно, искам да кажа. В Лисабонския договор е записано, че Европейския съюз може да насърчава ВЕИ енергийна ефективност. Обеден съм, че можем да намерим добри експерти, правни експерти, които ще кажат, че е неконституционално да се из се подкрепя ядрената енергия. Заложили сме 2007 тези три цели, в договора имаме клауза, така че това не трябва да се забравя. Съгласен съм с всички онези и най-вече господин Видал Квадрас, че сме направили грешка. Като енергийната ефективност не бе задължителна в самото начало. Това трябва да бъде поправено. Искам задължителна цел за енергийна ефективност и други сфери, но най-важното според мен е енергийната ефективност. Защото на европейско ниво не сме направили достатъчно. Така ще паднат а, а, цените. Не е само по-добре ще използваме парите, които влагаме, но и си, разходите за цялата система ще паднат. Няма нужда от. А, допълнителни планове за енергия, която не е необходима, т.е. не е нужно да се създава енергия, която няма да се ползва. Що се отнася до целите сега, не всичко, разбира се, е постигнато. Разгледах новите планове на целите на британското, на германското правителство. И имайки Международните споразумения пише 50%, германската цел също е близо до това. Говори се за нови е, възможности за защита на климата. Германското правителство иска 40% до 2030 година и смятам, че тази цел е, може да бъде подкрепена от мен и ще го заявя съвсем ясно. Благодаря на колегата Лизе. Давам думата на колегата Карвалио. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчиците е, за техния доклад. За мен е изключително важно да има правна сигурност е, за економиката и да гледаме в по-далечен план 2300, дори по-нататък. Напълно съм е, съгласна с колегите, които казаха, че част от текстовете в пакет за 2020 година трябва да бъдат коригирани. Е, трябва да има по-голям фокус върху конкурентоспособността на економиката и това може да стане, като се даде по-голяма значимост на енергийната ефективност и ролята на технологиите, т.е. новите технологии могат да занижат е, цените на енергоисточниците. Това е много важно. Пример от моята страна би бил завършването на вътрешния пазар, защото ако има връзка между отделните части на Европа, ще има възможност за повече ВИ. Иначе няма смисъл, защото Имаме достатъчно, дори повече от достатъчно, но не можем да изнасяме без да има създадена връзка между Иберийския полуостров и Франция за предаване на тази енергия. След това амбицията на тези цели трябва да бъде свързана с това дали е постигнато международно споразумение за климатичните изменения. За да може да бъде балансирано постигането на това, което е записано 2020 година, има няколко възможности. Първо, има документи, които говорят за общи цели, а не две отделни цели. Това ще даде гъвкавост на държавите членки, т.е. те могат да направят някои от тях повече в ВЕИ, други могат да направят повече в енергийна ефективност. А, така че а, по този начин ще има сигурност. Индустрията трябва да знае какво ще се случва. Още нещо. Трябва да има подцели за транспортната система и отоплителната система. Транспортната система, нещата трябва да бъдат цялостни. Не трябва да говорим само за биогорива, не само за колите или градовете, а общо трябва да се види какво може да се направи за намаляване на CO2. Много е направено за намаляване на транспортните емисии. Така че реалността е по-сложна от тези цели 2020. Нашите цели трябва да бъдат малко по-сложни от тези, които имаме, за да се адаптираме. Има някои, които мога да споделя с колегите. Благодаря за вниманието. Благодаря, колегата Лайнен има думата. Благодаря, госпожо председател. Докладчиците посочиха част от въпросите, по които има консенсус и мисля, че трябва да се занимаваме точно с това. Трябва да продължим да намаляваме емисиите. Знаем, че ВИ са изключително важен източник на енергия, защото това е местна индустрия и тя трябва да бъде надграждана. След това има и други потенциални сектори, които не се използват и които биха били е, много привлекателни за инвестиции в Европа. Те ще доведат до нови технологии, ще създадат работни места. Ето това са трите сектора, в които е, виждам постигнато съгласие. Трябва обаче да се е, постигна яснота по много неясни въпроси. Ето сега това е възможността да го направим, преди да излезе доклада на е, комисията през януари и преди срещата на върха през пролета идната година трябва да а, стигнем до основите на въпроса и трябва да видим какво а, искаме да постигнем след 2300 и тогава ще видим колко а, сме били амбициозни или пък чисто и просто сме изпаднали в общи приказки. Природния газ и нефта се търгуват в световен план и проблемите там не се дължат само на климатичния пакет. 11% се казва, че тази търговия, пък Китай инвестира в момента огромни суми в ветрогенераторите, също така електрическите автомобили. Най-новите технологии набират скорост в други части на света и трябва да внимаваме да не е, пропуснем е, този влак, когато той стигне до нас. След това, регулаторната рамка трябва да бъде предвидима. На господин Шимански ще кажа, да, има добри ученици и лоши ученици в държавите членки, но може да се направи разграничение между отделните страни, за да се види коя, какво може да направи. Благодаря. Колегата Ерек има думата. Dziękuję bardzo. Chciałbym, proszę Państwa, na chwilę благодаря. Ако може да се върнем към основното, към това откъде тръгна дебата. Според нас емисиите на въглероден диоксид са най-голямото зло. Колегите от зелените обаче говореха за неща, които така са малко в сферата на догадките. В Варшава се надявам, че в края на краищата ще доизчистим нещата. Мисля, че слагаме прекалено голям акцент върху въздействието на емисиите на со 2 до 2020, ако искаме да проследим тази е, логика, какво е, ще се окаже, ако спазим ангажиментите си за намаляване? Е, само един процент ще се постигне намаляване. И ако си постигнем целта да задържим емисиите на такова ниво, че да не се повдига температурата с повече от 2 градуса, и ако запазим темпото на намаляване, което в момента не постига тези цели, всъщност това глобално затопляне с повече от 2 градуса ще настъпи само 5 дни по-рано. Мисля, че ние трябва да работим в посока иновации и енергийна политика с по-голяма ефективност. Господин Себер, моля. Благодаря. Искам да поздравя двамата докладчици за текста. Има много неща, които са от общ интерес. Няколко теми, които повдигнаха и колегите, ще коментирам. А, как да се справим с а, смяната на енергопотребление? Имаме законодателство, което работи доста успешно, поне една част от него, други, не толкова, други закони не толкова. За енергийната ефективност се справяме, но там са големите проблеми. Има други области, в които постигнахме по-големи резултати. Енергийната ефективност на сградите. Да речем, там може да се постигне много реални ползи и то много бързо. Как можем да се възползваме от потенциала на енергийната ефективност, за да постигне това добри резултати, да се дадат някакви резултати за гражданите? доклада за енергетиката в света за 2012 година гласи, че през 2011 година, става дума за доклад от преди една година, субсидиите за изкопаеми горива са се увеличили с 30% спрямо 2010. Пет, е, над 500 милиарда са били средствата, отделени за закупуване на изкопаеми горива и много по-малко за възстановяема енергия. В Европа през 2011 година са отделени 26 милиарда за изкопаеми горива, за субсидии и 40 милиарда а, за разходи за, за здравеопазване, което също би следвало да се отчита. 30 милиарда са разходите за възобновяеми. Така че е, в края на краищата субсидиите за възобновяема енергия не са основното. И а, опитвам се, госпожо председател, да се впиша във времето. Комисар а, Отингер коментира, че трябва да намерим точното съотношение, добрия поглед към тези проблеми, и трябва да се мисли не само за инвестиции в възобновяеми. Е, има е, неща, които могат да се направят и за транспорта. Не може е, да има европейска политика, която да е толкова разпокъсана. Господин Корея де Кампас. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, само накратко три коментара. Първо, преди 10 години всичко като че ли беше предвидимо. А в момента ние не можем да правим никакви прогнози. Шистовия газ в Штатите направи цените на изкопаемите горива по-конкурентно способни за Европа. Тоест, картината се е, сменя непрекъснато. Второ, необходимостта да има технологически иновации. Възобновяемите енергии са един пример за успех. 30% постигнахме като дял от енергопотреблението с тях, е, много по-рано отколкото се очакваше. Защо да спираме? Нека да постигнем 40% до 2030. Разбира се, това ще струва пари, но всичко струва пари в края на краищата. Необходимо ни е да има наистина много технологически иновации, интелигентни мрежи и един ключов момент в нашите усилия е енергийната ефективност. Там трябва да постигнем реални резултати. Трето, трансевропейския енергиен пазар. Ако не го разработим, ще загубим много. Ще загубим от към ефективност, ще загубим от към показателите за устойчиво опазване на околната среда и чисто психологически на национално ниво в момента ние е, се намираме в по-лошо положение от е, доста години назад, защото е, всъщност националните мрежи си остават доста изолирани, няма достатъчно връзка. Изключително е важно е да има и стабилност. Ние трябва да дадем сигурност на инвеститорите и в такъв смисъл нашия документ е много важен – но трябва да се изчистят всички елементи на двусмисленост и неяснота в него. Колкото по-ясни сме, толкова по-стабилен ще бъде пазар. Благодаря. Неодавна, когато се срещах с избиратели, или да, може би да кажа евентуални избиратели в Финландия, взех една диня и е един камък със същата големина. И че с това исках да им покажа също и проблема, който имаме с промените в, в климата и какво може да се случи, ако някои правят нещо, а други не. Докладът е изключително балансиран и аз се опасявам, че може би няма да се налагат някакви изменения. Благодаря ви. Показват се, че ние сме на път да постигнем целите, които Европейския съюз е заложил за 2020. Следва да отчитаме обаче, че трябва да се намалят световните емисии – Ние трябва да работим с големите а, замърсители за намаляване на мисиите и постигане на тези цели. Беше казано, че някои от а, възобновяемите енергии вече трябва да се считат за достатъчно а, зрели и че не трябва да бъдат а, субсидирани и че те трябва да разчитат на пазара, а да не получават на готово пари. Не трябва да допускаме да се субсидират възобновяемите енергии, защото по този начин ще разглезем и че тя няма да полага достатъчно усилия, за да използва в пълна степен възможностите на тези технологии. Важно е да гарантираме разумна цена на енергията. Параграф 33 говори за това да се отчита БВП на съответните страни при определенето на целите в бъдеще но на БВП трябва да се е, гледа в смисъл, че най-големите економии могат да бъдат е, постигнати в е, европейски мащаб. Господин Проди има думата. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко Искам да благодаря на колегите, които от идната седмица трябва да започнат преговорите във Варшава. Пожелавам им всичко най-хубаво. Надявам се да успеят да се пребъвите газове и за много други неща. А, няма много високи очаквания, между другото, защото декларацията от Бали няма да бъде взета предвид за общата отговорност, макар че тя е разграничена. И ако това наистина не стане, няма да можем да направим предложения, които да бъдат приемливи а, от всички. А, сега, що се отнася до 2030 година и целите, които трябва да си поставим за този период, искам много бързо да кажа няколко неща. На първо място, рационализацията и максимизирането на ефективността на ВИ. Затова е задължително да се направи електрическа мрежа, която да е високо ефективна и която да пренася с високо напрежение а, енергия. Това да бъде гръбнака на Европа и то ще даде възможност най-добре да се възползваме от ВИ, като енергията под формата на електричество а, да бъде прехвърляна, защото така тя е най-оползотворима навсякъде. След това трябва да систематизираме някои въпроси, като например климатичните изменения и адаптирането към тях. Трябва да се използват ВИ, които имаме в целия Европейски съюз, като биомасата или е, всякакви остатъци от е, земеделието и те да бъдат превърнати в газ и този газ след това да бъде използван в високогоривни камери, които да са и високоефективни е, и ефикасни. И в е, тези камери или клетки да използваме елек... 70-78% ефективни източници. И по този начин можем да използваме а, с помпи този газ. Има различни иновации, които ни дават възможност да избегнем а, горенето, а, изгарянето което е основната причина за атмосферното замърсяване. Разбира се, има и е, глобално затопляне. Благодаря. Благодаря. Давам думата на колегата Ван Брент. Ehm, Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратка, защото много от нещата бяха вече казани. От името на моята група искам да споделя няколко неща. Докладът е добър. Искам да разочаровам госпожа Коркола, обаче, като и кажа, че сигурно ще постъпят много предложения за изменения, особено когато се говори за основните допускания в доклада на госпожа Делво. Например, в точка А от преембюла където се говори за конкурентоспособността и нейната важност. Разбира се, с това съм съгласна. Но се говори за различни неща, които да бъдат разглеждани на равна основа. И това ми се струва не толкова лесно да се приеме, особено когато имаме предвид как изглежда бъдещето на нашата планета, Говорим за един много дълъг период от време, говорим за бъдещето на планетата, за човешкото здраве и това трябва да са основни приоритети за нас, както и изобщо въпроса за опазването на околната среда. На следващо място за определенето на цените. В Финландия, както и на други места, се води дебат. Говори се, че цената на възобновяемите енергийни източници ще стане не посилна. И това ще засегне индустрията. А индустрията, също и политиците се ръководят по-скоро от исканията и нуждите на пазара. Имаме комисар по енергийните въпроси, който има различно виждане. В доклада се казва, че изкопаемите горива получават повече субсидии от възобновяемите енергии. Това обаче е примахнато от комисаря и неговия кабинет. Трябва да разгледаме какви са данните за субсидиите за ВИ и за изкопаеми горива. Трябва да бъдат запазени субсидиите за ВИ Голяма част от ЕНП вече не поставят под въпрос задължителните цели. Нека да работим в тази посока, да имаме такива цели и високи амбиции. Госпожа Лапаш, благодаря, госпожо председател. Считам, че трите цели са наложителни и трябва да бъдат задължителни. На второ място, въпросът за конкурентоспособността на економиката е свързан в голяма степен с климата. Данните, които ни дадоха, са съвършено ясни. Разискванията, които водим тук, ме кара да помислим в това, което се е случило през 19 век с тези, които са управлявали дилижанси и е, е трябвало да бъдат е, заменени техните услуги с тези предлагани от автомобилите. Така че това, което тук правим, понякога ми се струва за нещо, което принадлежи към миналото. Не трябва да бъдем е, да се оставяме на произвола на това, което правят китайските индустрии. Има ясна връзка между амбициозните цени, които вече са постигнати, както и развитието и конкурентоспособността на нашата индустрия. На последно място, в случая с Полша, не трябва да се допуска един частен случай да се приема като общо правило. Благодаря колегата Ерцог. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че държите под контрол времето за изказване, за да имаме всички възможност да се изкажем. Ние се нуждаем от повече трансгранично сътрудничество, повече сътрудничество между държавите членки, повече синергии и съвкупни задължителни цели. Това ще замени общностният метод, който имаме относно конкурентоспособността. Европейския съюз има някои предимства. Не става дума за различни ресурси, а по-скоро за знания, за научни постижения които могат да бъдат внедрени в технологии. Затова трябва да работим в областта на развитие на знанията, на науката, особено в областта на енергията. Знаем, че сега се внасят някои технологии в енергийния сектор от други места. Води се задълбочен, разгорещен дебат за ресурсите, на следващо място енергийната ефективност. Той е важен за секторите, трябва да бъде основен двигател за всички научни дейности в тази област. Отново нещата опират до знанията и основното послание тук трябва да бъде знание в енергийния сектор, да бъде използвано това знание а, за а, постижения в тази област и за задълбочаване на постиженията и предимствата, с които разполага Европейския съюз в тази област. Ние говорим <clears throat> за възобновяеми енергии, но доставчиците на тази енергия изостават. Без развитието на сектора на доставките, ние няма можем да осъществим прехода, който искаме. И на последно място, ние сме за това, че прогресът изисква усилия от всички с течение на времето и това трябва да ни ръководи при постигането на целите за 2300. Благодаря, колегата Рубик. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да поздравя докладчиците на двамата докладчици. Благодаря Следва да имаме предвид ситуацията в индустрията в Европа. Бихме искали да запазим работните места, да се правят нови инвестиции в Европа. Търговията с емисии трябва да обхваща е, електропроизводството, не останалите отрасти, отрасли. Считам, че текстът за цел 2 отпечатъка трябва да бъде отново разгледан. Може да се помисли за намаляване на ДДС, за да се насърчат продукти, които са произведени при ниски емисии на въглероден двуокис. Аз съм за трите цели. Трябва да поставим особен акцент върху енергийната ефективност, но също да се използват и възобновяеми енергии, местни източници на енергии. Що се отнася до достъпната енергия, това е свързано с националните субсидии. Тук се нуждаем от нова рамка, за да се постигне баланс между конкурентоспособността и възобновяемите енергийни източници. Когато се изчисляват разходите за електроенергия, трябва да видим какви са разходите от началото до края, при целия жизнен цикъл, от генерирането до съхраняването на енергия. Трябва да видим какво е достъпно по отношение на цените, какво е скъпо. Да обърнем внимание на новото поколение методи за възобновяеми енергоисточници. Госпожа Коларска-Бубенска, благодаря ви. Считам, че докладът е добре балансиран, добре изготвен от двамата докладчика. Надявам се силно, че няма да се промени неговата ориентация в резултат на различните изменения, които ще се представят. Бих искал да се запази сегашния вид на доклада, да не се променя съществено. Днес ние водим много важен дебат – той ще продължи и през едните месеци, когато ще обсъждаме бъдещата ни политика в областта на енергията и промените в климата. Господин Квадрас каза, че климатичната политика доминира над енергийната напоследък и трябва да се ребалансира Зная, че някои колеги казаха, че трябва да се направи повече от е, това, което правим до сега. Може би обаче трябва да проявим повече амбициозност. Дали да се придържаме към трите цели, как тези цели да бъдат е, свързани помежду си. Това са все важни въпроси. Притеглянето на всяка от целите за всяка една от държавите членки трябва да е различно, тъй като има държави членки, при които за да постигнат определена цел, да речем в енергийната ефективност, ще е по-лесно, а за други ще се изискват повече усилия. Когато говорим за другите две цели, глобалните цели трябва да останат еднакви, а именно намаляване на емисиите на СО2 това може да се постигне обаче по различни начини и ние трябва да подчертаем разнообразието на наличните възможности. Читам, че подходът не трябва да е абсолютно еднакъв за всички. Относно Лисабонският договор, ние говорихме много за сигурността, и как е Европа да стане енергийно независима. Благодаря. Колегата Ланги има думата. Мисля, че това е една отлична основа като проект доклад. В някои от частите му можем да оптимизираме нещата, особено около трите цели. Да, хубаво е да има три цели, но имаше промени в тези три цели, особено що се отнася до сигурността и цените. Що се отнася до доставките на енергия, можем да видим, че поради шистовия газ и производството на нефт, цените в САЩ са паднали с 30%. Ако погледнем, че нашите доставчици са инвестирали в много важни е, сектори в САЩ, то това трябва да ви накара да се замислите. Освен това, що се отнася до ВЕИ и традиционните, има недостатъчно добро е, разпределение. Има големи зони е, в Германия, където милиони са инвестирани, други не. Има такси също така за включване в мрежата. Говори колегата тук за сравнителни таблици. Комисията говори за субсидиите. Нашия закон за включване в мрежата е такъв, че потребителя трябва да плати. Потребителите не са взети предвид. 20 милиона годишно а, струва всичко това и въздействието е съвсем различно. В Германия ветрогенераторите имат свръх производство. Това означава, че Польша и Нидерландия получават не само безплатна енергия от Царбрюк, но цената се е качила на киловатт, а пък в Нидерландия е паднала. Нашия излишък отива там и ето ви дисбаланса и това трябва да бъде преодоляно. Ако погледнем 2030 година, трябва да видим а, целият този ефект на създаването на острови, енергийни острови в Съюза. Трябва да има общ пазар. за Малта също е важно да бъде свързана. Тя пък а, трябва да мине на а, слънчева енергия. Кипър също. В някои държави членки има много неизпо... неизползвани ресурси. Това е основното. Ето с това трябва да се занимаем. Сега още двама души ще се изкажат. Първо дам думата на колегата Шимански, който иска да се изкаже, защото после трябва да си тръгне. След това ще изслушаме колегата Дельво. Господин Шимански, имате думата. Много ви благодаря за гъвкавостта, защото наистина трябва да тръгна точно в 11 часа. Искам да кажа няколко думи, за да коментирам казаното от колегите. А, първо едно предупреждение. Предупреждение към всички. Не смятам, че трябва да тръгваме в погрешна философия. Не трябва да мислим, че има някаква златна среда, която ще поправи всичко. Не. Не можем да кажем, че един подход е достатъчен. Имаме нужда от многообразие на инструментите, имаме нужда от енергийна сигурност, имаме нужда от конкурентно способност, от политики, които ще ни доведат до устойчиво развитие. Всичко това е ясно. Не става дума за бой между политиките. Не, говорим за политики, които се взаимодопълват. А, и собствените източници, те са много важни. Ние имаме или конвенционални в Европа, или ВЕИ, или ядрени енергоисточници. Имаме нужда нужда от този смес. Имаме нужда, разбира се, и от правилно разпределение вътре в този микс а, за енергийния си пазар. Защото не можем да кажем, а, че ще има само един енергиен източник, който да поправи, да оправи, да реши нещата. Веи няма да го направи, шистовия газ няма да го направи сам по себе си. Имаме нужда от балансирана смесица от а, всички тези източници. Изненадан съм, че мнозина от вас казаха, че Китай е модел, що се отнася до климатичните политика. Не, Китай е единствената държава, която мисля, че средно всяка седмица добавя нов тец към своите енергоисточници. И не мисля, че това е правилният начин има фискални инструменти, които се използват, които по-настоящем захранват бюджета им. Желаем късмет, разбира се, но не мисля, че това е добра климатична политика. Броя на автомобилите, например. Нека и това да видим всички е, автомобили в Китай в е, момента е, вървят на бензин или дизел. Сега и това да се вземе предвид. Нямат нито електрически, нито каквито и да е други. Така че нека да мислим за себе си, да видим какъв е нашия потенциал и какви са нашите енергоисточници. И конвенционалните, и шистовия газ. Да, шистовият газ няма да промени целия ландшафт в Европейския съюз, но има държави, които плащат два пъти по-скъпо от Обединеното кралство. Госпожа Хол спомена Обединеното кралство. И за такива държави шистовия газ може да бъде стимул за повишаване на конкурентоспособността. Това е пазарен инструмент. Той няма да промени нещата изотвътре. И идеята тук не е да, промени, да, да разглеждаме науката, енергийните аспекти. Не, ние трябва да преценим дали посредством политически инструменти постигаме своите цели. След а, няколко години от прилагане на пакета 20-20-20, знаем, че целите така не могат да се постигнат. Ако погледнем вноса и износа, ще видим, че има разлики. И сега е момента да се вгледаме отново в тази ситуация. Когато говорим за енергийна ефективност, възобновими енергийни източници, нещата са изкривени. И ако не успеем да стигнем до баланс, мисля, че ще имаме политика, която от време на време ще води до нови конфликти, нестабилност на законодателните е, рамки и това искаме да го избегнем. Да кажем, че изкопаемите горива принадлежат на миналото е чудесно. То звучи прекрасно, особено когато се правят политически демонстрации или протести протести, но това е много далеч от действителността, защото 80% от енергийните потребности и в бъдеще ще бъдат задоволявани с изкопаеми горива, най-вече въглища. Това много не ми харесва, разбира се. Аз бих предпочел да използвам и слънцето, и вятъра, но реалността е такава. Така че, е, ако се откъснем от реалността, можем да стигнем до положение, при което ще имаме едностранчив подход. А нашия доклад е, иска многостранен такъв защото така ще можем да постигнем своите цели, един подход, който да бъде економически жизнеспособен и който да бъде интересен за нашите партньори, не само за самите нас. Освен това, трябва да ги убедим, че пътят може би е криволичещ, но това ще ни гарантира баланс на екологосъобразността и конкурентоспособността на промишлеността. Благодаря на колегата Шимански. Преди да дам думата на комисията, след дам думата на господин Роси. Благодаря, госпожо председател. Знам, че има нужда от по-голяма амбиция и смелост. Затова ще помоля нашите автори да натиснат, ако мога така да кажа, малко повече за единия пазар за енергия, защото това е решението, за да се постигне оптимално използване на енергийни източници от една страна, но от друга страна това ще даде възможност за понижаване на цените и за семействата и домакинствата и за индустрията. Нашия пример в Италия е наистина ужасяващ, защото нашите предприятия плащат 130% от френските предприятия или полските предприятия, 80% от цената в Германия. И ако говорим за трети страни, 400% повече от американските предприятия. Така че е задължително, поне в Европа, да няма конкуренция между предприятия, които работят за един и същи пазар, един свободен пазар и между държави, които са част от един и същи съюз. Сега, що се отнася до нашите задължения, които сме поели за използване на ВИ или борбата с климатичните изменения и нашата индустрия, според мен, ако и поемаме такива задължения, трябва да има някакви компенсации, най-вече за предприятията, които работят в трети страни и след това внасят в Европейския съюз с разходи, които са конкурентни, защото те плащат много по-малко, имат по-малко задължения там и а, изобщо не се борят в кавички срещу а, тези климатични изменения. това е нелоялна конкуренция към нашите предприятия. Затова трябва смело да кажем, добре, поемаме големи задължения, искаме нашите предприятия Франция, Европа да прави много, но от друга страна искаме и другите или да зачитат същите правила, или пък да плащат такса или някакъв друг вид мито. Благодаря на колегата Роси. Колегата Естрела има думата. Благодаря, госпожо председател. Това е един често повтарящ се дебат в Комисията по околна среда. Предполагам, че Комисията по индустрия ще каже същото, защото става дума за много важен въпрос. Става дума за климата, за енергетиката. Те са изключително важни въпроси в европейската политика. Вече бе казано нещо от колегите за кризата. Имаме нужда от радикален поврат за устойчиво развитие от енергийна гледна точка, от климатична гледна точка, от екологична гледна точка. Това може да доведе до богатство, до заможност и до работни места. От тази гледна точка Европейския съюз трябва да има високи амбиции и да бъде лидер в борбата срещу климатичните изменения. Трябва да бъдем амбициозни при намаляването на парникови газови, газове. Трябва да насърчаваме инвестициите в възобновими енергийни източници е, трябва Европа да продължи е, да работи, но от друга страна не може да продължава да влага средства в изкопаемите енергийни източници. Трябва да настояваме за по-голяма енергийна ефективност. За намаляване на разходите и за по-висока сигурност трябва да свием бюджета и изобщо парите, които плащаме за енергия. ВИ са нашето бъдеще и точно там трябва да се съсредоточим. Това са нашите приоритети. Много твърдят, че Съюза трябва да има енергийна политика, която да бъде обща за всички, т.е. обща енергийна политика. Както казаха колегите до момента, има държави, които имат определени стратегии, други имат други и в крайна сметка предприятията са тези, които трябва да плащат високите разходи за енергия. Други пък могат да си позволят енергийни разходи, които да са много по-низки. Благодаря на колегата Естрела. Поиска думата и колегата Лизе сега. Давам ви думата. Благодаря и аз искам да кажа няколко неща, госпожо председател, за да бъде всичко ясно. Господин Вернер Ланге е, спомена нещо изключително важно. Госпожа Естрела също го спомена. Става дума за ВИ. Мисля, че не сме постигнали голямо съгласие тук. А, а сега, що се отнася до некоординираното развитие на ВЕИ. Това е проблем и трябва да инвестираме в съхранение, в управление на търсенето, в мрежи. Трябва а, да го направим, за да може и разходите да паднат при трансграничното сътрудничество. Това не означава обаче, че не трябва да имаме задължителна цел за ВЕИ. Не. Ако не подкрепим ВЕИ, то тогава изобщо не трябва да говорим за тях. Не, според мен трябва да има и ВЕИ и други. Смятам, че при климатичния пакет проблема беше, че нямаме цел за енергийна ефективност, според мен. И това не е последователно с другите ни документи. Имаме нужда от директива, която да се говори и за търговията с емисии. Както знаете, в живота няма нищо черно, нищо бяло. Не можем а, да кажем кое е най- добрия подход. Господин Шимански говори за това, което не се случва и това не е правилно, наистина. Нашата комисия по околна среда беше в Вашингтон и видяхме, че за автомобилите има цели а, в а, САЩ Обама излезе с законодателство, коментар извън микрофона, но не може всичко да се сравнява. Все едно нещата са еднообразни. Давам ви пример, че има а, инициативи в САЩ за опазване на климата. Има, разбира се, и изключения. Аз, разбира се, нямам нищо против Европа също да има такива. И накрая, да, добре. Прекъсвате ме. Да, съжалявам, съжалявам, но не мога да, да ви дам повече думата. Е, да, добре, искам само да си довърши изречението, ако обичате. Има предложение, което може да бъде прието без а, Конгреса, с прагове за централи, които използват въглища, но по-скоро трябва да се мисли за схемата за търговия с емисии. Ние не сме единствените, които защитават околната среда и се грижат за климата. Благодаря. Много ви моля да спазвате времето. Това е едно от първите правила за мирното съвместно съществуване. Сега давам думата на господин Верготе, който е ръководител в Генерална дирекция Климат. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчиците за този доклад. Е, той е много важен за нас, защото е, комисията така е, изготвя в момента предложения за е, законодателен проект за 2030 година. Ще излезем с него съвсем скоро, може би в началото на следващата година. Няколко коментара по повод на дискусията. Първо, много се говори за е, баланс между конкурентоспособност, енергийна сигурност и е, устойчивост на климатичните промени. И именно е, това са основните съображения на комисията с предлагането на координирана рамка за справяне с тези проблеми. Много депутати се изказаха в този смисъл. И в доклада фигурира е, това, че се плащат твърде много пари за изкопаеми горива. Цифрата, която се е, цитира в е, доклада е над 500 милиарда. И факта е, че тя представлява не само голяма част от БВП, но и че тази цена се увеличила три пъти в последните години. Тоест, действително трябва да има не само баланс, но и съчетаване, с синергии между нашите цели за способност, енергийна сигурност и борба с климатичните промени. Има много инструменти за е, енергийна ефективност, за иновации и въпросът е сега да се съчетаят те. Е, докладчикът господин е, Шимански постави акцент върху това, че трябва да се работи на световно ниво, ако ще се решава проблема общо. В същия дух се изказаха и много депутати във Варшава започва следващата конференция на върха и е, това определено е стъпката към е, решаването на е, целите за 2300. Светът търси споразумение за след 2020 година. На последната среща на големите економики и Китай и Штатите казаха, че ще постигнат и ще излязат с по-високи цели от това, което заявиха в Копенхаген. Тоест имаме възможност, когато две от най-големите економики в света казват, че ще имат по-високи цели, имаме възможност да постигнем амбициозно международно споразумение. А що се отнася до усилиите на останалите страни, е, комисията един изследователски център е, излезе с е, доклад е, и всеки, всяка година този доклад обикновено не носи нищо добро като новина. Винаги се говори колко много се и бързо се увеличават емисиите, но за първ път тази година в доклада се, пока... се излизат данни за това, че економическия растеж не е свързан с увеличаване на емисиите. Да има положителни данни и за Китай и за пръв път. Действително, е, този доклад прави е, връзката между е, тази това разминаване на увеличаването на економическия растеж и емисиите. За схемата за търговия с е, емисии след е, Зелената книга и консултациите на комисията имаше консенсус е, за това, че тази схема е много важна за ефективното намаляване на емисиите в Европейския съюз и за възможността да се действа съвместно, а не разпокъсано. кое, с което всъщност е, много повече ще нараснат разходите. Мнозина изказали се тук, е, упоменаха колко важен е сектора не покрит от схемата с търговия с емисии. Действително това е изключително важно. Решението за споделяне на усилия е много важно в този смисъл сградите, транспорта. Това са двете области, където може да има много големи ползи от, от мерки за енергийна ефективност, защото и в транспорта, и в строителството е, емисиите са съществени. Така че много добре е, че доклада слага акцент върху възможността важността на тези два отрасла за общите усилия за намаляване на емисиите. Благодаря. Благодаря. Думата има госпожа Уорсдорфер, шеф на звено енергийна политика в Европейската комисия. Благодаря и ние искаме да благодарим на докладчиците. Считаме, че Е, текста опоменава важните ефекти за енергийната политика. Действително енергийната ефективност е много важна и тя трябва да, остави, да остане едно от основните съображения в нашата политика. Е, в момента работиме и по доклада за енергийна ефективност за 2014 когато ще излезем с данни за това как се изпълнява директивата за енергийна ефективност. Възобновяемите енергийни източници също са важна тема. Има пътни карти. Знаем, че в страните са прияти различни мерки. Някои ретроактивно с задна дата всъщност спират субсидиите. Но възобновяемите енергийни източници са много важни за нас. В края на кращата те са основни независими енергийни източници в Европа. Постава се акцент и за възможността на развиване на инфраструктурата. Това действително е изключително важен момент. Страните членки трябва да си сътрудничат малко повече в тази област. Ние сме извършили немалко с цел до изграждане на вътрешния енергиен пазар. В доклада за 2030 ние ще анализираме и ще направим оценка на въздействието е, на базата на различните цели за енергийна ефективност и останалите. Ще направим анализ на цените също така. А през май Европе... Е, срещата на върха Европейския съюз поиска от нас по-подробен анализ на въздействието на цените на горивата и енергоисточниците в Европейския съюз. В момента комисията изготвя този анализ ще го публикуваме в началото на следващата година или края на тази. В края на кращата увеличаването на цените се дължи на увеличаването на цените на изкопаемите горива. Ние ще огледаме обаче и други фактори, е, да видим е, как се отразяват ВЕИ, данъците. Така че действително ще направим един много подробен анализ. А, що се отнася до енергийната политика, изготвяме доклад, с който ще излезем през януари и вашия доклад ще ни е много полезен. Благодаря и сега в заключение госпожа, госпожа Дълво. Благодаря на всички за изключително интересните коментари. Мога да кажа, че е, ще упростенческо е, да кажем, че ще можем да дадем отговори на всички тези проблеми с една единствена цел и постигането й. Нека да поясня някои неща. Тук се говори за това, че трябва да имаме смелост, амбиции. Е, нека да не забравяме, че в край на кращата става дума за един консенсусен текст между двама докладчици. И е, в края на кращата конкретиката ще се съдържа до голяма степен и в измененията. Има колеги, които не са в момента в залата и съжалявам, че колегата докладчик е, напусна. Той сигурно можеше да внесе малко допълнителни пояснения по отношение на конкурентоспособността. Ние лично не считаме, че е, конкурентоспособността противоречи на устойчивото развитие. Ясно е, че енергийната ефективност ВЕИ допринасят за конкурентоспособност, но само когато има добре формулирана рамка. Когато има достатъчно ефективност, ефективност на разходите, а също така и когато се прави добра оценка на постигнатото. И когато говоря за рентабилност, искам да поставя е, отново акцент върху енергийната ефективност. Това е краягален камък за бъдещата регулаторна рамка, за да може е, не само да постигнем напредък, но да работим и за сектор не покрит от схемата за търговия за емисии, транспорта и жилищата. Там трябва да се сложи акцент. Господин Петър Лизе, вие говорихте за ВИ. Нека да не забравяме, че има проблем с координирането на политиките. И именно това исках да отбележат. Тоест, помощите за ВИ трябва да бъдат по-целенасочени, трябва да се отчита факта, че технологията вече е зряла и да се преориентират е, субсидиите към други възобновяеми източници, които още не са достатъчно развити. Т.е. трябва да има известен елемент на гъвкост. Госпожа Ван Бранд не е тук и други колеги. Е, прави са обаче, че политиката на субсидиите на изкопаемите горива трябва да бъде огледана. Не може да се допуска субсидии в това отношение. Няма е последователност там. Сигурност на доставките също трябва да мислиме е, за цените. Не е, е единствено вината на повишаването на цените. Е, трябва да огледаме дали това идва от изкопаемите горива или възобновяемите. Тук от е, комисията е, се говори, че ще дадат данни, за да се изясни малко повече какво се случва с е, цените на национално ниво, но ние трябва да бъдем доста реалисти за това какво формират цените. В такъв смисъл трябва да има и повече прозрачност. Не само да знаем цените, а да знаем как се формират те защото и за предприятията, и за нашите граждани е важно да има такава прозрачност. Разбира се, трябва да има акцент върху научните изследвания и иновациите. Това ще даде възможност на нашите предприятия да бъдат много по-конкурентни в общата глобалната економия. Госпожа Астрела, права сте, че трябва да сложиме ударение върху европейското измерение. Не е допустимо една държава членка сама да решава да е, речем да престане да използва ядрена енергия, без дори да уведоми своите съседи. За мен това не е приемливо. Така че, ако ще искаме един общ енергиен пазар, трябва да търсим също така и една добра политика на комуникации между страните членки, т.е. да има по тясно сътрудничество между тях. Много е важно. И е, за това какви инструменти разполагаме, господин Шимански коментира, че трябва да има по-голям е, му разнообразие в структурата на енергопотреблението. Това е изключително важно. Е, и за сигурността на доставките и аз определено смятам, че трябва да сложим е, акцент да има три задължителни цели, но те да бъдат поставени в ясна е, законодателна рамка. Трябва да бъдем амбициозни, да, но и реалисти. И смятам, че всичко това можем да го постигнем заедно. Благодаря. И така, с това се изчерпа нашия дебат. Моля ви, не искам отново да започваме. Добре, господин Зебер. Er Дванадесет е края на дебата. Сега е 2.11.20. Вижте, аз в началото казах 2 часа с началото начало казах два часа. Моля ви, два часа. Считам, че дебатът е много важен. Ние сме дошли, за да разговаряме по тези въпроси тук. Трябваше да поискате думата преди да се изкаже комисията. Аз е, изчаках до края. На 9 януари е гласуването и очакваме да влезе въпроса, да влезе в пленарна зала през февруари. Защо комисията не ни изчака първо да изготвим доклада? Не се ли интересува комисията от това, което правим тук в парламента? Вижте сега, зададе се въпрос към комисията. Иска ли някой да отговори? През май Европейския съвет поиска да подготвим последващи мерки на Зелената книга до края на годината. Има известна гъвкавост от страна на комисията относно януари. По-късно ще е трудно предвид на Европейския съвет, който ще се проведе през марта. Двамата комисари, както и председатели, са готови да се вслушат в предложенията. В е, началото на януари се предвижда гласуване и ако сме готови през януари, има голям шанс докладът на Европейския парламент да бъде отчетен. Смятам, че колегата Зебер каза нещо интересно и мисля, че можем да попитаме комисаря дали не може да ни почака, защото има време. Per е, ricordo, а, колега Гроте. Колегата Грот. Ja, vielen Dank. Ich glaube, es war sehr благодаря. Считам, че това беше добро изявление от страна на комисията. Те трябваше да отчитат и нашата работа, тъй като ние сме законодателен орган и без наше участие не може да се случи нищо. Много важно е да работим съвместно. Мисля, че върви във вярната посока. Трябва да гласуваме климатичните промени, енергийната политика ще бъдат обект на преговори през едните години. Те са важни от економическа гледна точка за нас. Ние не сме приключили по този въпрос. Не сме разгледали темите, свързани с финансовите, с страхователните пазари и колко ще струва за тях това, което правим сега. Трябва да направим преглед на економиката като цяло. Някои от държавите членки изглежда не разбира, че от 2009 година насам се занимаваме с въпросите на енергетиката, но е, е необходимо да има повече хармонизация, въпреки че държавите е, членки работят самостоятелно. Нужна е повече синхронизация, хармонизация, за да можем да се възползваме в пълна степен от възможностите на вътрешния пазар в на Европа, трябва да използваме тези възможности за подобряване на економиката ни. Трябва да бъдем същевременно и отговорни, що се отнася до опазването на околната среда. Надявам се, че ще можем да постигнем компромисни решения. Благодаря на колегата Гроте. Можем да разрешим, разбира се, всички проблеми, пред които сме изправени. Искам да ви припомня за измененията. 12 ноември, вторник, 18 часа крайен срок. Проектът ще бъде в IT системата, за да можете да внесете своите изменения. Те трябва да бъдат изпратени по факс на секретарията, ако искате да го направите по този начин. Благодаря на всички. Искам да припомня на колегите. Искам да припомня на колегите, че следващото съвместно заседание МВИТРЕ е предвидено за 2 декември. Благодаря на всички за сътрудничеството и приятен ден!